валидни. Компетентните полски власти са дали заявление за снимане на имунитета на господин Збигнев Сиборо. Тоест, това заявление се предава на Комисията по правни въпроси. Госпожа Лара Коми е дала заявление, подала заявление за запазване на нейния